предложението за регламент на съвета за собствените ресурси. Има колеги, които искат да се изкажат. Най-напред давам думата на господин Артуи, председател на Комисията по бюджета за 3 минути. Question of order. Имам процедурен въпрос, казва колега от публиката. Това е искане по неотложна процедура, но трябва да се обясни нещо. По време на последните три седмици на водене на тристранни преговори по бюджет 2015 и коригираш бюджет 2014, съветът изцяло се мобилизира по въпроса. В такава степен, че не зае позиция по помирителната процедура и то едва преди приключването на процедурата. За това се провали тази процедура, въпреки че е, бяха изразходвани много усилия. Комисията предложи 420 милиона допълнителни средства свързани с митническите и други такси, не за да се платят неизплатените фактури, а да се върнат държавите членки. Бих искал да кажа, че по този въпрос с обратна дата и спешно трябва да се направи избор. Беше избрана процедурата за ретроактивността. И това е нещо, което парламентът чита за неприемливо. Председателката. Имаме два съдокладчика по въпроса. извинете, извинете, по процедурен въпрос. Имате думата. Госпожо председател, тук има проблем – Членовете на Европейския парламент не могат да стигнат до залата, тъй като някои бойкотират заседанието и други просто не могат да влязат. Трябва да се отбележи, че заседанието не може да се проведе в пълния си състав. Нещо много важно. Благодаря ви но виждам, че в пленарна зала има доста голям брой колеги, така или иначе. Господин Тарабана, процедурен въпрос ли имате? Госпожо председател, искам да кажа, че социалистите и демократите не закъсняват. Марио Ренци е с групата, така че те скоро ще дойдат всички заедно. Искам да ви уверя в това, госпожо председател. Thank you for your reassurance. We'll continue with благодаря. Ще продължим с изказвания по процедурата за гласуване. Колеги, умолявам ви, имаме двама докладчици. Първо давам думата на господин Дюпри за минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, Съветът иска неотложна процедура, за да може да се решат плащанията на държавите членки задължителни преди 1 декември. Знаете, скъпи колеги, че за някой това ще е горчивия хап – Става дума за бюджета на Европейския съюз за 2015 година. Бюджет, който ще позволи да се изпълнят задълженията. Сега се иска неотложна процедура за корекция на бюджета за 2014 година. Нещо много важно за стабилизирането на плащанията. Не казвам намаление, а стабилизиране. Днес е наистина много важно да съгласуваме един постепенен механизъм за плащания. Иначе в бъдеще може да има драстично намаление на поетите ангажименти и това ще бъде много лошо за ликвидността. Струва ми се обаче, че искането на съвета за неотложна процедура не е оправдано, защото това гласуване помага само на вътрешната еквилибристика в съвета, а са важни поетите задължения. Благодаря. Господин Левандовски, като съдокладчик, минута и половина, заповядайте. Uh, to expose the content and context. Благодаря. Аз смятам, че този въпрос е важен, защото Европейският парламент каза, че този въпрос е спешен, защото има много неплатени сметки, а тези сметки трябва да се платят. Това е правно задължение на Европейския съюз. Това беше единно решение на държавите членки. А сега ревизията означава повече плащания за едни държави членки, по-малко за други, но във всички случаи държавите членки са готови да изпълнят обещанията си, но има парадокс. Ние искаме спешна процедура, за да могат някои страни да се възползват от тези ресурси. Искаме, говорим за гъвкавост, а всъщност гъвкавост няма. Трудно решаваме бюджетните проблеми. Ние сме готови да ги решим, но всъщност трябва ни повече време, трябва ни по-разумни решения, защото според нашите институции Въпрос на принцип е за парламента да си запази своята достоверност, своето доверие, защото именно то е поставено под въпрос. Благодаря. Колеги, чухме отделните становища, становищата на докладчиците. Има ли някой да се изкаже в подкрепа на предложението? In... Не виждам. Ако това е така, в такъв случай нека гласуваме предложението. Гласуваме искането за неотложна процедура. Всички, които са за, моля да гласуват. Against. Против. Въздържали се? Предложението е отхвърлено от парламента. Следващата точка от дневния ред, уважаеми колеги, но преди това ви моля за тишина в залата, защото продължаваме разискванията и унези от вас, които искат да напуснат залата, моля да го направят тихо, с уважение към нези, които ще участват в следващия дебат, именно устни въпроси към съвета и комисията по въпросите на заедостта и социалните аспекти в рамките на стратегията Европа 2020. Най-напред искам да, да дам думата на госпожа Овскок за 5 минути. Yes, you have the floor. Имате думата.